Dear colleagues, I'm going to make a prompt start today because... Уважаеми колеги, ще трябва да започнем, тъй като разполагаме с по-малко от час за изказването на председателството. Благодаря на колегите, които са тук на време. Не ми се иска обаче да се бавим, защото няма съмнение ще има и много интересни въпроси. Благодаря на всички, които дойдоха на време. Първо да приемем дневния ред с следните промени. Трета точка, отложена за месец септември. 15-та точка ще се разгледа на 11 юли. Не на 11, а на 12 в 10.45. По 16-та точка имаме представене на естонското председателство. Господин Андрес Анвелт е тук. Той е министър на вътрешните работи на Естония. Ние ще го чуем веднага след въведението. 16-та точка обаче си остава представене на приоритетите на естонското председателство в областта на правосъдието с господин Урмас Рейнсало, който е министър на правосъдието. 17-та точка ще се разгледа през септември, но имаме нова 17-та точка за подаващите сигнали. Ако няма възражения, приемаме дневния ред с тези промени. Сега няколко съобщения от мен. Езиковия профил на заседанието нямаме превод на хърватски, малтийски и ирландски. Трябва да приемем препоръките на координаторите. Господин Лопес Агилар да докладва по контрола на касовите плащания, които влизат и излизат от Съюза, приемате. Нека съобщя също така за делегираните актове, делегиране на правомощията по регламент 98-2013. На 11 април ние обсъдихме доклада. Съгласно член 14 на регламента, комисията трябва да състави доклад по делегирането на правомощията – за период от 5 години, не по-късно от 9 месеца преди изтичането на 5 годишния период. Делегирането на правомощия се подновява автоматично за същия период, освен ако Европейския парламент или съвета не представят възражения не по-късно от 3 месеца преди края на периода. Разбрахте ли автоматичното подновяване? Надявам се. Това означава, че ако не сме съгласни, трябва да приемем резолюция с възражение до 1 декември 2017 година. Нека определим крайен срок за съставяне на такава резолюция, ако има възражение 11 септември 12 часа на обяд. Накрая, колеги, електронното гласуване е определено за утре в 5.30 и сряда в 10.50. Трябва да бъдете готови с електронните си карти. Сега преминаваме към новата точка. Трета – представене на естонското председателство и по-конкретно министъра на вътрешните работи господин Андрес Анвелт. Добре дошли, господин министър. Бихте ли представили приоритетите на естонското председателство. Вие за първи път сте в нашата комисия. Нека най-сърдечно ви кажа добре дошъл. Ще обясня как ще организираме работата си. Аз присъствах на съвета по правосъдие и вътрешни работи миналата седмица. Благодаря за подготовката. Нека ви кажа, колеги, За нас са важни стратегическите елементи в приоритетите на естонското председателство в областта ПВР. На заседанието с министрите говорихме и за миграцията, убежището, положението в Либия, Средиземноморието. За това говорихме най-вече сутринта. Сигурно и естонския вътрешен министр ще се спре на тези теми. Но няма да отнемам повече от времето. Искам просто да благодаря за тази отлична проява, с която започна естонското председателство. Обръщам се към господин Анвелт. Разполагате с 10 до 15 минути. След което, колеги, ще можете да зададете въпросите си. Разполагаме с около час. Заповядайте. Austatud parlamendiliikmed. Благодаря ви. Уважаеми дами и господа. Много ми е приятно, че мога да се представя днес. Естония вече 10 дни председателства съвета. Вие знаете, че нашия народ, правителството, всички разбират колко голяма е отговорността на председателството. За нас това е добре дошло предизвикателство. Ние бихме искали да придвижим напред европейския проект. Това се отнася и до мен, и до всички в Естония. Спомням си много добре нашето присъединяване на 1 май 2004 година, един прекрасен пролетен ден в Естония. Всички бяхме изпълнени с оптимизъм. При нас преговорите за членство продължиха 6 години и половина. Четири години след присъединяването си станахме и член на Шенгенското пространство, така че вече нямаме и проверки по границите. Всички разбраха колко е важно свободното движение в Европа. но в следващите 9 години и няколко месеца се оказаха доста бурни за всички нас. Економическата и финансова криза, кризата на еврозоната, анексирането на Крим, военните действия в Украина, терористичните атентати в Европа. Всичко това много промени усещанията ни в сравнение с момента на присъединяването. Затова и ние в Естония искаме да изпълним внимателно своите ангажименти. Изправени сме пред много предизвикателства. Аз отговарям за миграцията, убежището, политиката по границите – както и вътрешната сигурност. Една гореща тема. По време на председателството ще се опитаме да постигнем напредък по доклада за общата система за убежище, както и граничната и брегова охрана. По краткосрочните мерки ще работим за положението в Средиземноморието, особено централно средиземноморския маршрут. Там има много сериозни проблеми, повече от всякога. Трябва да помогнем на италианските си приятели. На 6 юли вътрешните министри обсъдиха в Талин мерки в подкрепа на Италия. Разискването продължава и тази седмица. На 12 юли имаме заседание на Корепер по същата тема. Друга важна тема е сигурността на гражданите. Важно е да се работи по взаимната съвместимост на системите за информация. В Естония отдавна имаме такава съвместимост и тук става дума не само за областта ПВР. Обедени сме, че трябва да се работи по оперативната съвместимост и на ниво Европейски съюз, за да може държавите членки да се борят с тероризма, да подобрим сигурността си. За мен това означава отпадане на техническите бариери. Така че тези, които са авторизирани, да имат достъп до данните. Това не означава намеса в защитата на личните данни. Много се радвам, че тази тема си остава важна и за нашето председателство. Разбира се, нашата администрация е малка, за това са важни приоритетите ни. Всичко, което ще правим, е важно. Особено, що се отнася до компетентността на Комисията по граждански свободи в парламента. Знам, че моят колега, министърът на правосъдието, ще присъства на вашето заседание утре и ще говори за своите отговорности. Сега преминавам на английски язик. Скъпи дами и господа, миграцията през последните пет години е много важна тема, така че Естония ще продължи да работи по нея – знаем, че са нужни неотложни действия. Предизвикателствата са големи, но имаме ясни цели, а именно да въведем по-добри и по-справедливи политики за миграция и убежище. Те трябва да се основават най-вече на ефикасен контрол на външните ни граници – Дългосрочните мерки трябва да се съчетават с средносрочни и краткосрочни, които вече да са въведени. Знаем, че вече се работи, но за да има успех, би трябвало да има добра координация. Гърция и Италия са на предна линия. Хиляди мигранти с неозаконено положение пристигат всяк, всеки месец. Необходимо е всички държави членки да проявят солидарност за тяхното преместване. Това съветват експертите от службата за убежище. Същевременно е важно да подкрепим Италия – както обсъдихме и на неофициалното ни заседание на 6 и 7 юли. Трябва да се работи по конкретни стъпки за бързото изпълнение на този план. Темата ще бъде обсъждана на ниво Скифа, Корепер, ICPR e и Кръглата маса. Миналия месец нашите държавни ръководители съгласуваха мерките помежду си. Трябва да се намали брой на незаконните преминавания на границата, да се преустанови активността на трафикантите. Да се водим от Малтийската декларация. Ние сме разработили план за изпълнение и ще продължим да го изпълняваме. Ефективните политики на връщания са също част от ефикасната европейска миграционна политика. Тези политики са важни за политическото доверие в Европейския съюз. Трябва да се намалят и стимулите за незаконна миграция в Европейския съюз. Нашето намерение е да продължим да инвестираме в едни по-ефикасни политики на връщания. Това е важно и за външните, и за вътрешните аспекти. Шенгенската информационна система също е много значима за споделянето на информация между държавите членки. По преместванията на мигрантите в последно време има напредък. Повече от 20 000 вече са минали през тази програма. Но според нас могат да бъдат презаселени и останалите, които пристигат в Италия и Гърция. Надяваме се държавите членки да изпълнят своите ангажименти на време. По презаселването вече две трети от съгласуваните бройки са презаселени. Председателството също така иска да подобри и законната миграция, способността Европейския съюз да привлича високо квалифицирани мигранти. Сината карта е приоритет за естонското председателство искаме да стигнем до съгласие по директива, която да възлага мандат за преговори с Европейския парламент. Трябва да кажа обаче, че държавите членки искат да запазят своето право да издават удостоверения за пребиваване, съгласно националните политики. По визовата политика и системата ВИС ние ще продължим да преговаряме с Европейския парламент. Разбираме колко са важни хуманитарните визи за Европейския парламент. За това ще продължим да преговаряме именно по тях. И накрая Ако сте съгласни с нашия подход, ние можем да продължим да работим на техническо ниво, така че комисията и съвета да откликнат на желанията на парламента за хуманитарните визи. Естонското председателство надгражда над създаденото от Холандия, Словакия и Малта като председатели – Ще продължим работата по законодателните предложения за обща европейска система за убежище. Тук искаме да постигнем максимален напредък. Има различни досиета в пакета по реформите. Европейският парламент се надява на много добро сътрудничество. Би трябвало Европейската служба да се превърне в Европейска агенция по убежището. Затова вече се разговаря на поредица от срещи. Постигнато е и междуинституционално споразумение. Ще трябва обаче текстът да се финализира по време на естонското председателство. По Евродак съвета стигна до частичен общ подход миналата година. Матийското председателство разшири мандата, но тук зависим и от други предложения, които все още се чакат. Въпреки това сме готови още през юли да започнем диалог с Европейския парламент. Под Дъблинския регламент ще трябва да стигнем до компромис за принципите на отговорност и солидарност. През последните месеци министрите и посланиците разговаряха по тези теми. Стигнахме до общо разбиране по някои теми, но трябва да продължим да работим. В хода на проведените разговори се изрази подкрепа за един всеобхватен подход което означава тези политики да се впишат в по-широкия контекст, да се работи заедно с политиките, например, за регулиране на незаконните маршрути извън Европейския съюз, връщанията, така че е, контрола по вътрешните граници да бъде само изключение. Ние ще разгледаме и всички предложения от втория законодателен пакет от реформата за убежище. Вече е постигнат голям напредък на техническо ниво по техническия регламент. Възоснова на постигнатото от матийското председателство ще продължим и се надявам да стигнем до добър резултат. Ще разгледаме и директивата за приемането. Ще започнем преговори с Европейския парламент и тук. Но това е сложна тема. Имаме и регламента по процедурата за обежище. Тук не е постигнат кой знае какъв напредък. Ще трябва предложенията да продължат да се разглеждат на техническо ниво. Освен това, Имаме искането за сега да не се разглеждат безопасните страни по происхода, да се продължи работа по процедурата. Сега ще поговоря за сигурността. След случилите се атентати е ясно, че терористичната заплаха е нещо съвсем осезаемо. Миналия месец отправихме призив за борба срещу тероризма и езика на омразата. Заедно с вас ще продължим да работим и в тази област. Но тук ще ни трябва дългосрочен подход и ангажимент и на Европейския съюз, и на държавите членки. На последното заседание през юни се състави група на високо ниво срещу радикализацията. Съвсем скоро тази група ще започне работа. Имаме и Европейския център за дерадикализация. Като Европейски съюз ние сме морално и правово задължени да защитаваме гражданите си. Трябва да има информация за тези, които заминават да се бият в чужбина и които се връщат. И тук има напредък. Що се отнася до базите данни на Европейския съюз. Ние искаме да постигнем напредък и по Шенгенската информационна система. Предложенията бяха представени през декември 2016 година от комисията. Там има две промени за борба срещу тероризма, включително и поддаване на сигнали за терористи, както и нови проверки при запитванията. Председателството ще продължи да работи по тези предложения, те са приоритетни за него. Въз основа на Министерския съвет миналата седмица и на проведените работни срещи се надявам да стигнем до общ подход – през есента и да приключим междуинституционалните преговори преди края на 2017 година. Трябва да се работи и по управлението на границите. Ние искаме да внесем изменение е, в Шенгенския кодекс. Да разгледаме и системата за влизане и излизане ще стигнем до пълното съгласие още в сряда. Надяваме се и системата VC6 да допринесе ги за двете цели. Системата ЕТИАС е приоритет за нас. Съветът успя да се съгласи по това досие за общ подход. Това стана в края на юни. Ще започнем преговорите с Европейския парламент максимално бързо, за да стигнем до политическо съгласие още до края на нашето председателство. Председателството също ще работи за осигуряване на взаимната оперативна съвместимост на европейските системи за управление на границите, миграцията и сигурността. Съветът приветства препоръките на експертната група на високо равнище за такава взаимна оперативна съвместимост. Ние ще работим и с комисията, и с парламента, за да подготвим почвата за предстоящи проекти на комисията в тази посока. Но за да се махнат техническите бариери, трябва да се работи много съвестно. Така данните ще се използват максимално рационално, защото колкото по-рационално ги използваме, толкова по-малка ще е необходимостта непрекъснато да се събират нови данни. Подобни дискусии не би трябвало да забавят текущата работа по други проекти. Е, системата, например, вход-изход. Работата за взаимната оперативна съвместимост трябва да бъде съобразена с опазването на е, човешките права. И това ще бъде също приоритет за председателството. Необходимостта от бърз подход към взаимната оперативна съвместимост е, се дължи именно и на това, че е, така максимално се осигурява защитата на правата. Европейската агенция за големите мащабни информационни системи на свой ред трябва да получи мандат, е, за да прилага решенията, свързани с оперативната съвместимост. Приканваме комисията да работи по проект за ЕО Юлиса, приоритетно при нашето председателство, за да можем до декември 2017 година да постигнем общо съгласие в съвета. Госпожи и господа, почитаеми евродепутати, бих желал да ви благодаря за това, че ме поканихте да дойда днес и за това, че ми позволихте да ви запозная с естонските приоритети, Европ... които ще позволят Европа да стане по-безопасно място за нашите граждани. Готов съм да отговоря на всички въпроси, които бихте ми задали. Благодаря. Председателят, благодаря много. Благодаря ви. I thought that I was, I was too long. Yeah, I think his малко по-дълго говорихте, отколкото бях ви отпуснал, но това няма значение. споменахте толкова много досиета, толкова много теми, по които ще работите. Ще видим кой е поискал думата сега госпожа Сепел, госпожа Гомес, госпожа Бьорк и господин Коелю. Моля сега да посочите, ако желаете да се включите в този списък за изказващи се. E Онези, които току-що са дошли, казахме в началото, че неформалният съвет на министрите на правосъдието и вътрешните работи е, бе доминиран от актуална тематика, но разбира се и текущите въпроси бяха в дневния ред. Не можем всичко да отразим в нашата дискусия днес, е, обаче приоритети са планът за действие на комисията, етичния кодекс. Е, това бе в центъра на вниманието и на министрите. Е, както казах и по други теми се е, взе отношение на съвета, миграция и други подобни. Е, давам думата на първия записал се оратор. Моля всеки да се изказва за не повече от две минути. Благодаря, господин председател. Всички имаме въпроси, но искам да се спра по-конкретно на два или три по-важни проблема. Току-що получих комюнике, свързано с заседанието на министрите на правосъдието и вътрешните работи за доброволното връщане на лица към Либия и Нигер. Бихте ли ни казали какво знаете за страните по происход на лицата, които са отишли в Либия за работа и сега са се оказали там в Капан? Знаем ли какви са страните по происход, от които идват те? Какво трябва да се направи, за да се върнат тези хора в съответните страни и да им се даде някаква перспектива, за да не стане така, че те да бъдат върнати и след това отново да имат причина да бягат от страната си и пак да изпадат в подобни ситуации. Що се отнася до Либия? Чух, че споменахте разширено сътрудничество и помощ за бреговата охрана в страната. Всички знаем, че бреговата охрана в Либия е нещо като е, квази военна структура. Там няма само държавни служители. Какво можете да кажете по този въпрос? И истина ли е? Знаете ли, че някои от хората, работещи в тази брегова охрана в Либия, са свързани е, с, средите на организираната престъпност и използват е, хората, заклещени в този капан в Либия, като роби. По отношение на разширеното презаселване от региони, където има конфликти. Как ще подходите към тази тема, като се има предвид, че голям брой държави членки не подкрепят тази идея? И последни два въпроса, те са свързани с сигурността. Говорихте за радикализацията и дерадикализацията. Мисля, че това е важно както в Европейския съюз, така и извън него. Също е, споменахте Европейски център за тези цели. Имате ли обаче идеи и представа какво става в различните държави членки и до каква степен един европейски център може да подпомогне и да стимулира държавите членки да предприемат по сестранни мерки, за да се предотвратят е, радикализациите и да се пресече тероризма. Благодаря. Моля само да, по две минути да бъдат изказванията ви. Госпожа Гомеш, пак за Либия. Посланникът Мартин Коблер особеният представител на секретаря на ОНЕ в Либия до края на миналия месец и германският посланник там каза тук преди около 3 месеца, е, че Европейския съюз плаща за лагери за задържане. Е, наричаме ги лагер за задържане, каза той, защото там има изтезание, никой нищо не следи, никой нищо не наблюдава. Моят въпрос е следният. Очевидно министрите е, на Европейския съюз е, разчитат е, на Върховния комисариат на ООН за бежанците и на Международната организация по миграция. ООН все още няма разкрита структура там. Каква е системата ви за наблюдение и контрол, така че да не плащаме, да е сигурно, че не плащаме на лагери за задържане, където се практикуват изтезания? През 2011 година Посетих един такъв лагер в Либия. Сега мисля, че положението е много по-лошо. Второ, по отношение на обучението на бреговата охрана. Как гарантираме, че това обучение не дава обратен резултат? Те стрелят по италиански кораби и се извиняват, като казват, че са мислили, че са лодки пълни с мигранти. А хубаво ли е да се стреля по мигрантите? Е, как ще продължаваме тази политика на подпомагане, ако нямаме средства и начини да контролираме това, което се прави с нашите пари? Е, искам също е, да засегна директивата за изпирането на пари. При предишното председателство зациклихме на темата за доверителните фондове, тръстовете. Има ли някакви надежди да се разблокира работата по тази е, директива, петата порета е, за борба с изпирането на пари при естонското председателство? Благодаря, казва председателят Мален Бьорк. Благодаря, искам да благодаря на министъра е, за Срещата, която проведохме е във връзка с досието за презаселването. Тогава доста поговорихме за работата, която върви успоредно. Благодаря ви още веднъж. Е, допълням е, въпроса на е, госпожа Зипел. На 6 юли казахте, че ще разширите презаселването от региони, в които има конфликти. Каква е програмата в тази връзка? Национална ли е? Европейска ли е? или е по линия на Европейски съюз 30, тази информация би била ценна. По отношение на съвета на министрите на ПВР, депутати от различни политически групи написаха писмо до съвета със своите опасения. Ще ги спомена накратко. Един от тях е свързан, едно от опасенията е свързано с етичния кодекс и неправителствените организации. Според нас не постигаме нищо, като обвиняваме за ситуацията нези, които се опитват да помогнат. Ние нямаме европейска спасителна организирана дейност. Парламентът няколко пъти е призовавал за това. Ако се ограничава спасителната дейност, извършена от НПО, това означава още повече е, загинали хора. Не мисля, че това е пътят, по който трябва да вървим. Колеги е, споменаха помощта за така наречената, повтарям, така наречената брегова охрана на Либия. Е, специалният е, представител, докладчик на генералния секретар на ООН каза, че това си е всъщност една специална милиция. От всякъде се чува колко много нарушения на правата на човека извършват е, тези хора. Не мисля, че Съюза трябва безкритично да ги подпомага. И най-сетне е нещо свързано с нашата отговорност и задълженията ни в бъдеще. Мисля, че жалоните за бъдещата миграционна политика не се е, крият е, в границите или обратното връщане на хора. Бъдещето на тази политика е солидарността. Е, ние силно разчитаме в парламента, че естонското председателство ще възприеме същото виждане. Благодаря, господин Коелю. Министр. Благодаря, господин председател. Удоволствие отново да се срещнем с вас. Благодаря за това, което ни казахте и за изчерпателното изложение на приоритетите на естонското председателство. Искам да се спра конкретно на два въпроса. Реформата на ШИС и новата агенция за обежище и миграция. По отношение на агенцията, аз е, много се радвам, че вашето председателство си е поставило задача да приключи работата по това досие. Остават е, няколко нерешени въпроса, но те не трябва да ни пречат своевременно да приключим работа. Нуждаем се от силна солидна агенция е, за обежището, която да работи на място. Нуждаем се от това бързо. По отношение на ШИС, готови сме да работим с вашето председателство по тази система. Мисля, че е, това е един уместен приоритет, както ще е, кажа и, следоб, и, и по-късно след обед и утре, нашият парламент трябва да действа бързо. ШИС трябва да гарантира сигурността на нашите граждани сега. Така че е, трябва да се стремим към бързо, е, макар и разумно е, и солидно политическо споразумение по този въпрос. Благодаря. Благодаря. Карлос Елишлайн. Грация, президента. Благодаря. Господин министр, най-напред искам да ви поздравя за това, че сте поели руля на председателството. Е, трябва да ви кажа, че амбицията ви е почти сюрреалистична, като се има предвид колко дълго съветът игнорира някои важни въпроси. Ние се нуждаем от солидарност. Предложенията на комисията не се обсъждат подобаващо. Е, има важни въпроси, свързани с реформата на дъблинските актове, които въпроси трябва да получат необходимото разискване. Е, срамно е, че едно от решенията, които се предлагат е, в сферата на обежището и миграцията, изнасянето към външни изпълнители сега. С Migration Compact с бреговата охрана на Либия и поредица други въпроси, свързани с миграцията, подходът е изнасяне към външни изпълнители. Аз посетих в Катания кораба СОС Средиземноморие и виждам какво става. В Либия има изтезания. В... Хората чакат решение. Чакат целият този проблем, целият този ад, в който се е превърнал живота им да бъде преодолян. Мисля, че е много важно да не се търсят изкупителни жертви, да се търси истинско общо европейско решение на съществуващите проблеми да има законни канали, по които хората, които имат основание да дойдат в Европа, да имат тази възможност, а след това европейските държави да действат солидарно помежду си. Е, държавите а, е, са на, така да се каже, фронтовата линия и се нуждаят от помощ. Господин Радев. Не мога. period. Yep, there should be. Any. Uh, Уважаеми господин министр, едно от най-големите предизвикателства, пред което е изправен Европейския съюз, е... No translation. So, colleagues, we're just checking that.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 I hope that we have Estonian translation, so I can ask my question today in Estonian. Ma tahaksin küsida seda, sa rääkisid... teavam се, че има превод от естонски, за да попитам следното. Neid kasutada kõikide raskete... Естония би изгради, искала да изгради целият капацитет, е, за да може да се използва цялостната информация за решаване на важни въпроси. Регистрацията на бежанците, как може да се контролира това? Е, хората остават твърде дълго в е, въпросните лагери. Говорите, че запазва защитата им е приоритет, но вече цяла година мина в работа по регламента за защита на личните данни. Трябва, идва време да прилагаме как можем да очакваме напредък от съвета за по-нататъчни действия. Сега е, Елена и след това господин Радев.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 ние вярваме, че оперативната съвместимост е наистина важен приоритет за едните месеци. Е, има известни притеснения относно преминаването към оперативна съвместимост и гарантирането защитата на личните данни. Какво мислите вие по въпроса? какво предвиждате вие през следващите 6 месеца. След това миграция и убежище. В цялата тази рамка основен, основна е, основен пропуск, извинявайте, добра действаща система за връщане. Освен това, което казахте за ШИС, имате ли други конкретни идеи по този въпрос, за да се постигне по-ефективна работа? Сега да попитаме дали господин Радев може да вземе думата. Okay. Уважаеми господин министр, Едно от най-големите предизвикателства, пред което е изправен Европейския съюз, е миграционната криза, за която всички говорим от толкова време. Гърция, Италия, България, всички тези гранични държави са подложени на миграционен натиск единствено заради географското си положение. От много време говорим за необходимостта от промяна на европейското законодателство за обежище и особено на системата на прием на кандидати за обежище в Европейския съюз. Ситуацията в Италия в момента препотвърждава необходимостта от предприемане на бързи и дългосрочни мерки в подкрепа на държавите по външните граници на Европейския съюз. В този контекст искам да ви призова да направите всичко необходимо за бързото приемане на общ подход относно регламента Дъблин. По този начин държавите, които са най-засегнати от миграционните потоци, ще получат увереност, че техните европейски партньори наистина проявяват солидарност. Промяната на европейското законодателство обаче трябва да бъде придружена с подобряване на процедурите по връщане на економическите мигранти и на хора, които нямат основание да остават на европейска територия в държавите им от происход или транзит. Затова приветствам дадената от вас заявка в тази насока и се надявам сроковете между отказ на убежище и ефективното връщане да бъдат съкратени. Благодаря ви за вниманието. Um, it... Благодаря много. Е, е, Господин Войт, ако искате, предвид объркването не ви дадох преди това думата, заповядайте. Благодаря, господин председател. Господин министр, основателно отбелязахте, че сме длъжни да запазим, да опазваме гражданите се, но след последния уикенд знаем, че това не е възможно във всяка европейска държава, защото срещата на Г-20 в Германия показа, че 20 000 полицаи не опазиха Хамбург, но гражданите му го сториха и говорите за въвеждане на граничен контрол. Мислите ли по този въпрос да се въведат и гранични контрол, да се въведе, да се създаде картотека за леви екстремисти, за да могат да бъдат предотвратени подобни действия в бъдеще и да не се налага европейските граждани да преживяват такива моменти? моменти на насилие. Председателят, благодаря на всички колеги, благодаря и за това, че успяхте да се поберете във времето, а сега, господин министр, като се извиняваме за малките науредици, очакваме вашия отговор. Е, председателят, надявам се, не съм пропуснала. Дадохте ми знак, че че и, сте разбрали, че искам думата, а сега ме подминавате. Помислих си, председателят, съжалявам. А, а, толкова съм развълнувана. Тялото ми тяло се вълнува. Така, накратко, господин председател, и вече сериозно. Дебатът от последните две седмици е за Италия и огромния приток на мигранти и беженци съвместно Франция, Италия, Германия и Европейската комисия включва, а, изготвиха отговор, които включват участието на НПО за спасяване на хората близо до е, либийския бряг, е, е, какво всъщност се очаква да стане и по какъв начин това ще се отрази на търговските плавателни съдове в региона. Предвиждате ли сигурни пристанища? в Италия и близо в близко бъдеще. Говори се за Тунис, но разбирам от кореспонденцията, че там има проблеми с споразумение, с погодбите за реадмисия, няма напредък. Какво смята вашето председателство по този въпрос? Е, вече е юли за презаселването и през септември изтичат двете години на прословития пилотен проект за презаселване на определен брой мигранти. Далече сме от изпълнението и освен това какво ще става след септември. И за оперативната съвместимост. Нашата група работи сериозно по въпроса, но искам да чуем Предвиждате ли автоматичен и задължителен обмен на данни или държавите членки имат избор? Е, няма да обменяме автоматично и няма да обменяме с всеки. Председатели, извинявам се още веднъж за пропуска. Колегите, които е, ще говорят последващата тема да имат малко търпение. Нека накратко да спомена и присъствието на делегация на Министерство на вътрешните работи на България по покана на господин Радев тук. Така че нека ви кажем най-сърдечно добре дошли. Очевидно, вие се готвите активно за следващото председателство, когато е ваш ред. Благодаря още веднъж и най-сетне, господин министър, ще имате възможност да отговорите на поставените ви въпроси. Парламенти liikmed, kõigepealt ма tahan tänada paljusid teist, kellega... Преди всичко, позволете да благодаря на всички от вас, сред вас, с които до сега имахме възможност да се срещнем и да се срещаме в качеството ви на докладчици и докладчици в сянка по важни проекто документи. Това тези, тези контакти ми разкриха много моменти от работа на Европейския парламент е, и начина по който вървим напред. Въпросите ви бих подредил в три основни групи и ще се опитам да дам обобщени отговор именно по категории, след което е, като ви представя нашите амбиции и на преднамерения като председателка. Председател. Първо, най-важният въпрос, госпожа Зипел и други е, споменаха този въпрос за плана за действие в Италия и реформата Дъблин е, преди 10 дни ние започнахме да, да ръководим съвета на Европейския съюз. Имахме веднага неформална среща. По искане на Италия включихме въпроса в дневния ред. Дни по-късно имахме обмен и среща, разговор в Париж с представители на Франция, Италия, Германия, Европейската комисия. Така че незабавно пристъпихме към обсъждане на въпроса. Известно ни беше, че ще трябва да включим въпроса за Италия като точка е номер едно в дневния ред. Т.е. това да бъде плана за действие по въпроса за Италия. Друго, което искам да подчертая е, че не, не не можем да приемем официални решения. Това е неофициален съвет, но приветствахме плана и освен всичко друго, споменахме и говорихме и по въпроса за неправителствените организации. бих искал да потвърдя пред вас, че това бе въпрос, който получи подобаващо внимание и бе обсъден подробно. Наистина има план за действия план за действие за Италия, кодекс за италианските НПО. Разбира се, бихме се радвали на приноси от останалите държави членки. Ще продължим да обсъждаме въпроса в различни работни групи на базата на този план. Надяваме се да получим широка подкрепа. Нашето разбиране по въпроса е, че начина на координация не трябва да води до ограничаване на формите на сътрудничество е дали ще работим с доброволци, с специалисти и така нататък. Няма значение. Тези хора ще трябва да си взаимодействат и да работят заедно. Така че целта ни е отново сътрудничество между НПО, които работят спасявайки човешки животи в морето без да оказваме натиск върху НПО, да не ги принуждаваме да вършат неща, които са непосилни за тях. Знам, че има много, много се говори по този въпрос, но е, това, което видях на неофициалното ни заседание, не дава повод за тревога. Сега Либия. Либия и е, път, бреговата охрана. Е, да, тук са намесени политически сили, които будят известно недоверие. Но щем не щем, ние трябва да продължаваме да работим с Либия трябва да помислим за всички граници на Либия. Не само морската, но и сухопътната на юг. Защото оттам идват хората, които пристигат в Либия. Един от най-големите потоци хора е от Бангладеш. Те идват през пустинята, който стигне жив и здрав, разбира се, до Либия, защото има много случаи на загинали по пътя. Така че ние не, не искаме по никакъв начин да слагаме спирачка на подобен процес. За да постигнем резултат, трябва да работим с Либия. Известно ви е, че имаме Европейско-Африкански доверителен фонд, което означава и по-сериозно финансиране от държавите членки с цел, с цел да отбележим напредък. Нуждаем се от по-добро взаимодействие с хората на място, обучение на тези хора. Това струва милиони милиони евро. По-нататък, солидарността. Разбира се, отново стигаме до Италия. но всъщност Италия беше адхок поставен въпрос. В през останалата част от времето говорихме за солидарност в духа на регламента Дъблин и в духа на солидарността трябва да свържем нещата, защото италианската криза показва, че трябва бързо да приложим предвидения план. <clears throat> Всички тези дейности могат да стъпят върху регламента Дъблин. Известно ни е, че всички тези аспекти, които се отнасят до реформата в областта на миграцията и обежището вече приключват, всички дебати приключват, така че сме почти готови да влезем в тристранни преговори. Най-важното тук е солидарността и основния препани камък е различното виждане на редица държави членки относно солидарността. Да, държавите членки са суверенни субекти. Ние трябва да помним, че една ефективна политика на връщане за хората, които нямат право на международна закрила, плюс сериозна защита на външните граници ще ни даде по-сериозен, по-сериозни възможности да продължим. Така че държавите членки, които имат различна представа за солидарност, могат да попаднат под определени мерки на комисията. Чакаме комисията да се произнесе. Но нашето желание но нашето желание е да действаме на базата на солидарност. И точно това ще правям аз през следващите месеци защото промените на регламента Дъблин са неизбежни. Живеем в глобализиран свят. Това, което днес става в Италия, може да сполети всеки го утре и не само в Средиземноморието, но и по-на север. А сега един важен за нас въпрос, а именно оперативната съвместимост. Преди всичко – бих искал да ви уверя, че през 21 век това е единствения път напред в борбата с а, организираната престъпност и тероризма. Така че нашите правоохранителни органи трябва да действат бързо и ефикасно. А това може да се гарантира единствено ако имаме качествено обмени, механизми за обмен на данни. Що се отнася до защитата на личните данни, мога да потвърдя, и това е практика в Япония, а че ако имаме добра база данни, че можете да постигнете добри резултати, и да откриете и установите всеки опит за злоупотреба с тези лични данни. Могат да се въведат различни нива на достъп за различните служители, така че да се гарантира максимална защита. Това става възможно благодар... благодарение на а, общи бази данни, които работят много добре, по-добре от отделните база данни. Така се избягва излюш, излишна бюрокрация и администриране. А, сега за ЕАСО. А, да, наистина желанието ни е да отбележим бърз напредък, веднага след летните вакансии. За ШИС. Доколкото разбирам, сближаваме позициите си и би било добре през есента да отбележим напредък. Също и за системата влиза вход-изход и системата ETS. Е, вход-изход е, вече е на прага на тристранни преговори, така че ЕТИАС е, също отбелязва напредък. Предстоят тристранни преговори през есента. Що се отнася за дерадикализацията и Европейския център, аз мисля, че това е уместен подход, който аз подкрепям. Тук стъпваме на базата на досегашното полицейско сътрудничество. Обмен на информация има. Има и информация за интернет сайтовете, които подкрепях, подкрепят радикализацията. Аз самия контактувам с специалисти от Силициевата долина е, проведох срещи с е, крупни компании, които заявиха готовност да ни сътрудничат. Те вече са създали такава база данни. Нека не забравяме, че те, които са конкуренти помежду си, работят заедно за сваляне от интернет на такива радикализиращи сайтове. Разбира се, за тях е много по-лесно да имат един партньор с, в Европейския съюз. Но ако държавите членки имат личен интерес за това, могат да го сторят. В момента говорим за мерки и политики за дерадикализация, които да приложим. Имаше и въпрос за презаселването на граждани на трети страни. Като представител на председателството, моя задача е да призува държавите членки да създадат условия за презаселване, защото Естония се нарежда в средата на класацията за а, презаселване. Ще ни се да постигнем съгласие с Италия, за да могат интервютата да се провеждат там и в горещите точки. Извинявам се, ако не всички въпроси получиха своя отговор, те не бяха никак малко. Надявам се, че дискусията, дискусиите, които предстоят, е, ще ни дадат възможност за добро сътрудничество през следващите месеци. Вашата роля е много важна за нас и очаквам нови срещи, които да говорим и за вашите очаквания за дългосрочен проблем, да, за дългосрочно решаване на политическите проблеми. Председателят, благодаря господин министър. Много от темите, особено свързани с Либия, са много важни. Да, на 24 юли в Тунис и Либия, с Тунис и Либия има среща на министерско ниво. Нещата се движат наистина бързо и се надяваме отново да можем да разчитаме на вас. Разбира се, тези досиета са многобройни и много сериозни и ще се опитаме да проявим възможно най-гъвкави тази среща поставя едно начало. Благодаря ви за срещата. Утре очакваме разговор с колегите ви от сферата на правосъдието, за да говорим за пране на пари и така нататък. Благодаря на всички за участието. А сега, тъй като малко изоставаме, без бавене, пристъпваме към точка четвърта общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година. Извинявам се на докладчика господин Ежек и на всички останали, е, че се забавихме. Сега да чуем докладчика. Well, colleagues, under heading 3 of the draft budget for 2018,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 ermöglicht und somit auch die grenzüberschreitende Strafverfolgung. Е, и по този начин да се подобри е, правоприлагането. От друга страна е, преживяваме буквална, буквално взрив на трансграничната организирана престъпност, детска порнография, киберпрестъпност, трафик на хора, но тук в този случай говорим за трансгранични престъпления, извършвани от много мобилни групи от хора, които действат в множество държави членки. Това е контекста и ролята на Евроюз в това отношение за подобряване на сътрудничество, за координация на съответните органи от държавите членки, но и при подкрепата на разследващата дейност с трети страни. Е, Евроюз тук играе решаваща роля. Тук комисията излиза с предложение по отношение на агенцията Евроюст, е, е, от, от през юли 2013 година, 15 година има общ подход на съвета, като не, включват, не се включват въпросите за Европейската прокуратура. На това ще се върна тези особени отношения между ЕПО и Евроюст и какво поражда това забавяне, за да защо каква е причината за това забавяне на работата за Европейската прокуратура? За това и изчаках регламента да влезе в редовна процедура и за разлика от съвета парламента не може да действа на парче, а трябва да изготви едно цялостно становище като проекто доклад. До момента това не бе възможно. Сега обаче условията са на лице и връзките, за да се върна към това между Евроюст и ЕПО са всъщност основния момент. За това беше това дълго изчакване. Избраната процедура бе обсъдена с Евроюст, с комисията и с докладчиците в Сянка. В общи думи за доклада ще кажа, като докладчик принципно съм за позицията на съвета. И съобразих част от доклада с частичния общ подход на съвета. Комисията предлага редица мерки във връзка с Европейската прокуратура и за това и наложи реформата на Евроюст съгласно член 86 от договора. При, прилагането, действието на ЕПО проистича от Евроюст но държавите членки не са единодушни по отношение на ЕПО в междувременно 20 държави са се присъединили, дори в доклада са 19, но Италия междувременно се е присъединила и те заявяват готовност за по-активно сътрудничеството. Създаването на Европейска прокуратура, мисля, среща обща подкрепа от нас, и от мен разбира се, но при условие, че се спазят принципите на пропорционалност и в субсидиарност и че наказателното преследване ще продължи да се осъществява на ниво държави членки. Разширеното сътрудничество трябва да стане факт, но е по е, на базата на единодушно решение би било изтичен и изключителен нов принос и в сферата на правосъдието. За това се опитахме, макар и с критичен тон, правомощията между ЕПО, държавите членки и Евроюз трябва да бъдат ясно определени, за да няма от една страна вратички, от друга страна дублиране. И предвид обстоятелството, че Европейската прокуратура няма изключителни правомощия по отношение на финансови дела в ущърп и деяния в ущърп на Европейския съюз, я има само споделени правомощия, е факт, който специално да трябва да подчерте, подчертаем. Трябва да помислим за сериозно разграничаване на правомощията. Според мен това е отразено в доклада. Евроюст остава компетентна за деяния в ущърп на Европейския съюз, когато това не е от правомощието на Европейска, Европейската прокуратура. Това е важно, за да няма пропуски. Тоест, Евроюст по моят проект доклад продължава да отговаря за държавите членки, които не участват в разширеното сътрудничество за Европейска прокуратура и подпомага всички форми на преследване на престъпления в ущърп на финансовите интереси на Европейския съюз. Сега тук искам да подкрепя разбирането на съвета за разграничаване на оперативните лични данни и административни лични данни. И тук се предвижда оперативна обработка на данните, докато колежката Корнелия Ернст за регламента 54-2001 година е, за институционалната защита на данни предлага отменяне на административната част. За това отделяме толкова сериозно внимание на въпроса в доклад, доклада. И тази конкретна разпоредба се отнася и за еврото, съгласно регламента от 2016 година, вече прието от нас и съответно за европейския прокурор. Искам обаче специално да обърна внимание, че е, че и в съгласно регламента от 2001 година не се предвижда разширяване на правомощията по отношение на личните данни. За организацията съвета предлага разделяне на оперативни и административни задачи, предвижда се изпълнителен съвет – Възприел съм този подход в доклада. Предвижда се Евроюст да бъде да създаде условия за оперативна работа, като подпомага държавите членки чрез изпълнителния съвет, така че те да се насочат единствено към оперативната си дейност. Не съм съгласен с комисията за това, че трябва да има двама представители на комисията в изпълнителния съвет. Аз предлагам един член, защото така е и при Европол и за Брексит, Ирландия и Дания още една дума. Обединеното кралство и Ирландия е, не са съобщили, че искат да участват в регламента, а Дания няма да участва в приемането на регламента, нито са задължени да, да се съобразяват, нито да го изпълняват което е жалко, защото наказателното е, е, сътрудничество е, изисква участие на всички държави членки. Затова предлагам да се стигне до споразумение за сътрудничество с тези три държави. Това би било много полезно. Благодаря ви. Um, uh, Благодаря. Сега да чуем докладчиците в сянка. Първо социалисти и демократи. Благодаря, господин председателю. Е, благодаря от сърце на господин Фос. Той изгод представи много подробно своето досие. Благодаря за възможността е, да имаме текста и още преди вакансията. За това и предлагаме срок за изменение началото на септември, защото това е последната ни работна седмица и ми, би ми се струвало крайно неуместно, след като това досие толкова дълго чака, да съкратим сроковете за изменения, така че благодаря много за това. Господин Фос вече обърна внимание, че предложението на комисията е датира от преди 4 години. Много неща станаха през това време. Почти вече сме стигнали до готова Европейска прокуратура. За това е и важно, както се бяхме договорили, да имаме яснота е, след като имаме яснота за Европейската прокуратура, да се захванем с, както го наричаме, лисабонизацията на Евроюст. Именно за да има ясно разграничение, да няма дублиране и така нататък. Тук струва ми се, трябва да обърнем сериозно внимание, че и двете институции имат ясно определени правомощия и задачи в рамките на своята дейност. Още нещо искам да кажа, защото мисля, че това трябваше да намери място в доклада. А именно, междувременно имаше оценка на Евроюст през 2015 година. При други обстоятелства и при други условия бе извършена тази оценка. Но нека да погледнем дали този процес за оценка който последва след предложението на комисията, макар и преди две години, дали да не погледнем дали всичко съвпада съвпада с предлаганото от господин ФОС. <clears throat> За защитата на личните данни, признавам си, трябва да поработя още по досието. На първо четене нещата не ми станаха съвсем ясни. Но имаме време да го обсъдим. За сега ще спра до тук. Благодаря. Благодаря.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 е, Поради сериозните технически затруднения, българската кабина трябва да се премести физически. Можете да ни следите на канал 24. Благодарим за разбирането. Продължаваме след около минута. Операционел де Rojuste, et c'est très important dans un monde où les enquêtes са sont de plus en plus